Dear friends, ladies and gentlemen, let's start. Скъпи приятели, госпожи и господа, нека да започнем. The agenda here, I think on the agenda... Разполагаме с проекта на дневен ред. Представителите на Латвия изискаха тази точка да бъде разгледана при закрити врата. Затова към 5 ще прекъснем за малко заседанието. От един час знам, че заедно с някои от либералите и социалистите че трябва да участвам в преговори в Кишинев. Затова може би утре някой от колегите ще може да представи своя доклад вместо моя. Мисля, че е много важно за нас утре сутринта да отпътуваме за Молдова. Одобрение на протоколите от миналите ни заседания. Няма бележки по тях. Съобщения на председателя. Нямам съобщения. Трябва да видим дали документът за Русия, документът за съвета, който е неофициален и с който всички разполагат, да бъде предоставен и на нашите членове. Би ни бил доста полезен при разискванията с латвийското председателство в 5 и половина при положение, че този документ се разпространява по медиите, би трябвало да можем и ние да разполагаме с него. Това ще бъде и важен въпрос, който ще бъде обсъждан днес на съвета на министрите на външните работи на Европейския съюз. Следващата точка – доклад за напредъка на Черна гора за 2014 година. Господин Танък вече е тук. Чарлз, би ли могъл да представиш доклада си утре? Виждам, че си ми приятел. Давам думата на господин Макалистър по доклада за напредъка на Сърбия. Good afternoon. Thank you, Chair. Ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. За мен е чест да представя първия проект на резолюцията за доклада за напредъка на Сърбия 2014 година. Това не е първия проект на тази конкретна резолюция, а и първият ми проект като нов постоянен докладчик за Сърбия. Тъй като е по-добре да чуем, не, да чуем нещо и да видим нещо, вместо да го прочетем сто пъти. Аз посетих Сърбия, срещнах се с министър-председателя, президента, патриарха, членове на опозиционните партии, неправителствени организации, представители на економическия сектор и гражданското общество. Много от онова, което наблюдавах в Белград и Нови Сад, са залегнали в моя доклад. Проект състои от 24 точки и 6 страници. Постарах се да бъда максимално кратък и стегнат. 2014 година беше важна година за Сърбия. Официалното начало на преговорите започна 21 януари на първата междуправителствена конференция Европейски съюз Сърбия. Процесът на аналитичен преглед започна и 26 глави вече са затворени. Високото ниво на подготвеност и ангажираност на аналитичния преглед на законодателството на Европейския съюз, проявени от сръбското правителство, не могат да не бъдат приветствани. Като цяло аз съм убеден, че министър-председателя Вучич и правителството му проявяват ангажираност към процеса на европейска интеграция и са се захванали с реализация на социалните економически реформи. През последните месеци Сърбия прие важни доклади за сигнализиране за нередности, фалити, свобода на медиите и други, което е положително развитие. Заедно с това пълно спазване и приложение на законодателство и политиката са важен е, показател за успешен процес на интеграция, бих искал да подчертая четири точки. Първо, върховенството на закона. Сръбското правителство има силен политически е, мотив и желание да се боли с корупцията, но е необходимо да се изпълнява правната рамка за борбата срещу корупцията. Още нещо. Искам да подчертая значението да се гарантират правата на опозицията. В, момент, в момента твърде много закони се приемат по неотложната процедура, което не позволява да се консултация с заинтересованите страни. Освен това, с наблюдателите, с които разговарят в Белград, се притесняват от влушаващите се условия за е, упражняването на свободата на изразяване в Сърбия. Свободата на медиите е важен елемент на демокрацията, бих подчертал. Второ, економиката. Ние би трябвало да насърчим сръбското правителство и всички сръбски власти да предприемат допълнителни структурни економически мерки, за да подобрят инвестиционния корупция, борба срещу безработицата и за по-нататъчна фискална консолидация. Средата за бизнес трябва да се подобри, като се изпълнят планираните структурни реформи, като се подсили правната система. Заедно с това трябва да имаме предвид, че наводненията през май миналата година повляха отрицателно върху економиката и разбира се върху хората. По-нататък външната политика. Всички ние знаем, че правилата са ясни. Страните кандидати трябва да приведат законодателството си в съответствие с европейското и това въжи и за външната политика. Знаем, че Сърбия има тесни исторически връзки с Русия. Заедно с това, за съжаление, Сърбия не е привела в съответствие с рестриктивните мерки срещу Русия, когато беше поканена за това от съвета. Приветствам плана за действие между НАТО и Сърбия, подписан преди 4 дни, не може да не се приветства. Приветствам, че Сърбия ще председателства ОСЕ през 2015 година. Сърбия може да използва положителното си положение, за да търси решение в Украина с Русия. И на край. На четвърто място нормализацията на взаимоотношенията между Белград и Прищина. Ангажираността на Сърбия в процеса на нормализация с Косово следва да се приветстват. Поради пресрочните избори в Сърбия и Косово, процесът на преговори се забави през 2014 година. Ето защо приветствам факта, че след месеци застой и спорове между партиите Косовския парламент назначи господин Мустафа за министър-председател. В резултат на това диалог на високо ниво между Сърбия и Косово ще продължи тук в Брюксел на 9 февруари. Много е важно, че много е важно това Сърбия и Косово да продължат с изпълнението на вече постигнатите споразумения. Дами и господа, драги колеги, като цяло влакът от Белград върви към Брюксел. Искам да насърча сръбското правителство да остане на европейски коловоз. 2015 година трябва да е годината на първите отворени глави. Надявам се през това да стане през първата половина 2015 година. Искам да приветствам секретарията на ЕНП и АФЕТ за сътрудничеството. Е, благодаря за конструктивното сътрудничеството с докладците в сянка. Надявам се то да продължи. Очаквам вашите въпроси и коментари. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Нямам разногласие с казаното от господин Макалистър. Абсолютно ясно е, че Сърбия без съмнение върви напред в изпълнението на програмата за интеграция и това е отчетено в доклада, което е важно. Изключително важно е Сърбия да продължи процеса на реформи. Свидетели сме на трудни, но необходими социално-економически реформи. Очаквам напредък в съдебната система. Глави 23 и 32 ще бъдат отрешаващо значение в преговорите. Искам да приветствам това, че докладът призовава Сърбия да се съобрази с, с исканията спрямо Русия. С, Сърбия ще може да докаже това по време на председателството на ОСЕ. Телеграфно. Много е важно да продължи ангажирания диалог с Косово трябва да се спазят всички подписани споразумения. Мисля също така, че главата за взаимоотношенията с Косово трябва да се отвори в началото на преговорния процес. Много е важно Сърбия да поддържа добри отношения с страните в региона. Много е хубаво, че министър-председателят на Албания посети Сърбия. Това свързано с интересни тенденции и събития. Както споменах, реформата на съдебната система е важен белег за напредък. Съгласен съм с докладчика и за свободата на медиите. Ключов въпрос. Общата атмосфера на медийната свобода да се подобри и прозрачността на собственост върху медиите да се засили и да, се, и да има борба срещу заплахите срещу журналистите. Накрая няколко думи за ангажираността на страните от Западните Балкани към дългосрочните политики на Европейския съюз. Споменавам това по отношение на планираните инвестиции в региона, по-конкретно в енергийния сектор. Следих срещата в Белград с Китай на високо ниво. Там се говори за инвестиции в електроцентрали. Тъй като това са дългосрочни инвестиции, е много важно да се помисли за някои от тези проекти в от гледна точка на европейската политика. Фалунгонг, е, инцидента с Фалунгонг следва да се спомене, трябва да поискаме обяснение. Има и други въпроси в доклада на Дейвид. Искам да изразя е, признание за личната му ангажираност към този доклад и да изрази, да изрази признателност за високото качество на извършената от него работа. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Ще говоря на словенски, така ще бъда по-близо до нашите, надявам се, приятели в Сърбия. Дейвид Макелистър. Първо желая да благодаря на докладчика Дейвид Макелистър който изготви този наистина чудесен, кратък и много синтезиран доклад. Определени части могат да бъдат подобрени и аз съм убедена, че заедно с докладчика ние ще успеем да направим това. Миналата година беше много динамична за Сърбия, много важни събития се случиха, откриване на преговорите за присъединяване, парламентарни избори, високопоставени посещения в Белград – Дипломатическата активност на Сърбия беше усилена и в региона Сърбия игра също важна роля. Миналата година беше и трудна за Сърбия поради наводненията, които засегнаха гражданското население, инфраструктурата и, разбира се, економиката. Докладчикът предупреждава, поради влушаващата се ситуация на медиите. Аз поделям неговата загриженост. да той предупреждава, че в преговорите за присъединяване не са открити нови глави. Съжалявам много за това. В началото на годината Сърбия пое председателството на ОССЕ. Приветствам този факт и се надявам, че Сърбия ще използва дипломатическата си мрежа за решаване на конфликти в рамките на ОССЕ и в отделните региони, също така и в Украина. Много голяма загриженост представлява за мен ситуацията свързана с медиите. а следя тази ситуация много отблизо и установявам непрекъснато влушаване също и в сравнение с ситуацията по времето на Милошевич. Условията за труд на журналистите се влушават непрекъснато, също така е, собствеността на медиите е доста проблематично уредена. Вучич обвини определени медии, че разпространяват неистини. Това е наистина един е, жалък факт и аз искам да подчертая, че свободата на мнениите – на медиите и е, плурализма в нейнията е признак за демократично общество. Съжалявам обаче ситуацията в Сърбия не е задоволителна в това отношение. Позволете ми един коментар във връзка с ЛГБТ общността. Радвам се, че Прайд парада през миналия септември се състоя в Белград. Важно е да бъдат засилени основните права. В сръбската Конституция това е уредено в член 14, обаче тази общност, ЛГБТ общността, трябва да намери по-голяма подкрепа. И последно, отношенията Сърбия-Косово на 9 февруари ще се състои среща на президентско равнище. Посредници бяха и органите в Брюксел и се надявам, че възможно най-скоро ще се стигне до нормализиране на отношенията. Накрая искам да кажа, че е крайно време Сърбия да отвори нова глава в преговорите за присъединяване, т.е. новата година да бъде не само динамична като изминалата година, но да бъде и една година, която да внесе много стимули и да насърчи преговорите за присъединяване. Благодаря. Благодаря, господин председател. От името на ЕКАРЕ също поздравявам колегата господин Макалистър за дебютния му доклад за напредъка на Сърбия. Приветствам го за приложения много добър подход и защателно извършената работа в няколко области, като борбата срещу корупцията, административните реформи и подобряването на отношенията с Косово, Сърбия е постигнала напредък. Надяваме се, че ще продължи диалогът Белград Прищина. Загрижен съм във връзка с новия член 234. Получавам оплаквания от инвеститори, чиято собственост своеволно е била отчуждена както по стария закон, така и по новия. Съгласен съм с това, че ще трябва да продължим наблюдението си върху функционирането на съдебната власт, като гарантираме нейната независимост и се погрижим за адекватно обучение. Приветствам подобряването на отношенията между Сърбия и Косово. Докладчик съм и по темата за Черна гора. Мисля, че и спрямо Черна гора бяха установени добри отношения. Например, бяха сключени двустранни договори за екстразиране. Така ще се избегне злоупотреба с действащото законодателство. Приветствам точка 8 от доклада на Дейвид Макалистър. Аз също редовно критикувах подхода, приложен от правителството Вучич Николич. То се опитваше да установи колкото се може по-добри взаимоотношения с Русия, провеждаше съвместни военни учения с Русия в момента, когато е източна Украина и полуостров Крим бяха окупирани от руските въоръжени сили. Благодаря, господин председател. Ще се присъединя към онези, които дадоха положителна оценка на дебютния доклад на господин Макалистър. Получих обратна връзка от сръбската страна, която е изключително удовлетворена от това, че има толкова заинтересован партньор. Съгласен съм с казаното от изказалия се преди мен колега, според когото медиите все още са много уязвими. Въпросът за медиите продължава да е деликатен въпрос в Сърбия. Трябва да се подобри положението на медиите. Трябва да приветстваме Сърбия с първите й успехи в борбата срещу корупцията, най-вече срещу корупцията на високо равнище. Правителството е поело ангажимент по отношение на европейската перспектива на страната. Това е една важна промяна. Също толкова важно е в страната да действа опозиция, която проявява ангажимент за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Мисля, че Сърбия заслужава похвала от наша страна за конструктивната политика, която провежда спрямо съседните си държави, за коража, който проявява при справянето с някои проблеми, които все още има с съседни страни. Бих искал докладчикът да обърне внимание на Войводина. Това е най-високо развитият, най-проевропейският сръбски регион. Автономията на този регион е обект на наблюдение, което трябва да продължи. Аз също съм загрижен във връзка с привеждането в съответствие на външната политика и политиката за сигурност на Сърбия с европейската политика. По въпроса за Шешел, Днес узнах, че новоизбраният президент на Харватия е изискал от генералния секретар на ООН да се намеси с оглед връщането на Шешел в Хага това няма нищо общо с сръбското правителство. Не бива да го обвиняваме за изявленията, направени от Шешел. Но случаят има връзка с нашата работа, тъй като ние излязохме с резолюция по въпроса. Трябва да предприемем последващи действия и да излезем със становище и по решението, което ще вземе съдът в Хага. Госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Uh, uh, Нека кажа, че ако бяхме започнали в 15 часа, така както бе предвидено, много лесно щяхме да обсъдим и доклада на господин Брок, за който бе решено днес да се обсъжда утре. Много ни е трудно да участваме в разискванията, така че би ми се искало вашия доклад, господин Брок, да бъде обсъден днес. По-малките групи е трудно да реагират на промени в дневния ред, които се правят в последния момент. Важно е, че разполагаме с всички доклади. Това е важно, тъй като е от голямо значение парламентът с тези доклади да отправи ясно послание към председателя на комисията, господин Юнкер. Преди да бъде избран, той заяви, че през следващите пет години Европейският съюз няма да приема нови държави. Това създаде проблеми с мотивацията на някои от засегнатите държави. Затова днес е много важно да заявим, че сме мотивирани да продължим процеса на разширяване спрямо всички държави от региона. Нека и аз на свой ред да благодаря на новия ни колега, господин Макалистър, за отличния доклад за държава от Западните Балкани. Наистина сте поставил акцента върху основните въпроси. За мен е удоволствие да работя с вас. Съгласна съм с всичко, което казахте но нека добавя нещо. Не знам дали нашият докладчик Сянка за Сърбия ще може да дойде на време, тъй като в момента участвала в заседание на Комисията по бюджетен контрол. Важно е според мен да се обсъдят в текста по-подробно въпросите за енергетиката и околната среда. Що се отнася до целите на Европейския съюз за намаляване на емисиите, Сърбия ще трябва да промени стратегията си във връзка с производството на електроенергия от въглища. Ние ще внесем някои изменения по тази тема. Радвам се, че в текста опоменавате отношенията с Русия, както и отношенията между Сърбия и Косово. Благодаря ви в качеството си на докладчик за Косово би било добре, според мен, да внесем изменение, в което да изискаме от министър-председателя на Сърбия, който посети Косово миналата седмица, ако посещава сръбската общност в Косово, би следвало да посети и сръбския министър-председател. Добре е според мен, че упоменавате изборите за Национален съвет на мълцинствата, които се проведоха през октомври 2013 година. Трябва да упоменем, че е голям броят на сръбските роми, които търсят убежище в Европейския съюз. Трябва да призовем компетентните органи в Сърбия да направят нещо повече за интегрирането на ромите в сръбското общество. Ще обсъдим този въпрос на срещите с докладчиците в Сянка. Както казахте и вие, пълното нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово е предпоставка за присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Сърбия следва да измени конституцията си с оглед нормализирането на тези отношения. В противен случай в Европейския съюз няма да бъде постигнато споразумение за нейното членство. Благодаря. I added something on the general issues. Аз добавих няколко въпроса в категорията общи въпроси, ако си спомните. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на колегата Макалистер за чудесния доклад. Имам само един въпрос. Често защото е хубаво трудностите да се превърнат във възможности. На 15 януари Сърбия пое председателството на ОС се, не смятате ли, че поради добрите си отношения с Русия и като си има предвид европейската ангажираност, както казахте, би било уместно Сърбия да поеме нещо като функция на посредник между а, Русия и Украина. Може би също така свободата на медиите трябва да се насърчи Сърбия да предприеме храбри стъпки и както каза колегата Луначек, бихме искали да се прояви повече ангажираност към екологичните въпроси, които са сред най-трудните въпроси в Западните Балкани и които често са пречка пред европейската интеграция. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз искам да подчертая изключителната важност на доклада на моя колега Дейвид Макалистър, аз е, искам да подчертая две точки. Точка 8, която се отнася до санкциите, трябва Сърбия да заеме позиция и също така ще трябва да си зададем и ние въпроса на какво правно основание се правят тези санкции, имам предвид е, дали на основание международното право. Аз не знам дали тези санкции са законни е, и трябва да има процедура в тази връзка. На какво правно основание от международното право почиват тези санкции? И втората точка, това е точка 23, където става дума за прегрупирането в е, газовия сектор и е, преструктурирането на доставчиците на газ. Е, според мен, е, мене ми се струва, че технически не е възможно да се направи това. Това означава, че в Сърбия ще се създаде несигурност в енергийно отношение в тази страна. Благодаря. Merci, merci président. <coughs> Avant de dire euh, un mot sur la Serbie, euh, благодаря, господин председател. Преди да взема отношение по Сърбия, аз искам да кажа нещо за Босна и Херцеговина. Това е страната, която наблюдавам в босненската преса беше зададен въпроса за какво се дискутира. Миналия месец беше проведена дискусия и не за първи път за страната и за нейното разделение. Все пак трябва да се даде шанс на властите там да се конституират, за да могат да работят. Що се отнася до Сърбия, аз искам да поздравя колегата Дейвид Макалистър. Аз съм съгласен по, с коментарите по 23 и 24. Тези глави са важни и трябва да се започне с тях. Сега това, което е изненада за мен, е да видя е, Вучич да твърди, че Европейския съюз плаща на е, НПО, за да критикуват неговото правителство. Това всъщност е израз на липса на доверие. Мисля, че подобни изрази не са в добра посока. Аз мисля, че трябва да се избягват подобен вид ситуации. След това няколко думи искам да кажа във връзка с, с следното. Искам да се позова на думите на комисар Хан през декември, които бяха казани от него. Имам предвид сближаване е, в сферата на външните работи, що се отнася до въпроса с Русия. И е, имаме един парадокс при Сърбия от наша гледна точка. 52% от хората са положително настроени към Русия и само 32% са положително настроени към Европейския съюз. Така че когато правителството възнамерява да се дистанцира от тази позиция и въобще трябва да се знае, че това се прави в този контекст. Сега, параграф 11, аз мисля, че тук трябва да се е, посочи положителната роля на Сърбия в регионалните инициативи. Точка 17 трябва да се настоява за е, е, Радиоразпъскването за малцинствата и е, също така е, във връзка с съветите за националните малцинства трябва да се обърне повече внимание. Благодаря. Хвала, председниче. Napredak Srbije na evropskom putu je izuzetno važan jer je riječ o Благодаря. Доклада за напредък на Сърбия е много важен, защото тази страна носи отговорност за качеството на взаимоотношенията между Средно-Западните Балкани и държавите членки и потенциалните държави членки. Напредъка в Сърбия е видим и господин Макалистър говори подробно в тази насока. Сега Сърбия би трябвало да покаже и да демонстрира на практика ангажираност към етническите малцинства, особено правото на образование на майчин език. Всички, които нас призовават за възобновяване на конфликти в региона би трябвало да бъдат е, санкционирани и трябва да се има нужда от санкции за език на омраза. Скоро имаше декларации за господин Шешел, е, но господин Шешел не ни убеди, че правителството в Белград е реагирало уместно в този случай – Правителството в Белград би трябвало да бъде насърчено да участва по-активно в споровете със своите страни и да хармонизира външната си политика с тази на Европейския съюз. Не е необходимо да се подчертава значението на диалога с Прищина за европейската перспектива на Сърбия. Аз мисля, че председателството на Сърбия на ОСЕ ще бъде допълнителен стимул за вътрешната реорганизация и промени в страната. Благодаря. Благодаря. Господин председател, че ми давате думата. За съжаление, трябва да установя, че доклада за напредъка и е, проекто резолюцията на господин Макелистър не се спират на нарушенията на правата на човека в Сърбия и също така и е, на проблема с е, неспазването на принципите на правовата държава, когато става дума за военни престъпления. Има искане тези аспекти да се въведат от 2010 година. Сърбия прие собствени закони за преследване на военни престъпления в Харватия. Това нарушава всъщност суверенитета на Харватия и на Европейския съюз с това. Става дума за преследване на бойци е, в е, Харватската война. Велко Марич, е, например, е обвинен, че е извършил престъпление на харватска земя срещу друг харватин. Това е възможно всъщност само в особени случаи, в особени страни. Ако обаче това бъде прието, могат граждани от Обединеното кралство Германия, Словакия, Австрия, всички те да бъдат обобщени, всички европейски страни, които са защитавали Харватия, да претърпят същата съдба. В Сърбия се нарушават правата на човека. Аз установих самата това, когато посетих тази страна. Европейската комисия смята, че са необходими големи реформи при спазва... във връзка с спазването на принципите на правовата държава и е, делата, които се водят срещу военно престъпниците. Ние изискваме от Европейската комисия да е, определят точно правомощията на официалните органи, когато става дума за преследване на военни престъпления. И това трябва да стане неотменна част от е, преговорните глави. Случаят Велко Марич също трябва да бъде разгледан е, и той да бъде, всъщност да се яви в Харватия пред съда. Благодаря. Най-напред искам да поздравя докладчика за много балансирания доклад. Присъединяването към Европейския съюз се оказва много мощен стимул за реформи във всяка страна, която е, преживява подобни промени. Сърбия не е изключение. И аз пожелавам на Сърбия успеха в социалните, економически и политически реформи, които все още не са завършени. Заедно с това, както знаем, Европейският съюз предприема все по-ефективни действия, за да изгради обща външна политика и политика за сигурност. Тук виждаме възможности Сърбия да постигне напредък. Сърбия се въздържа от по-съгласуван подход с европейския по отношение на Русия. И това е много важен на момента, в който да се прояви солидарност между държавите членки. Би ми се искало Сърбия да, е била, да беше по-готова да подкрепи е, Европейския съюз и се надявам, че в бъдеще е, сръбската политика ще бъде в по-голямо съзвучие с това на Европейския съюз. Що се отнася до тактиките, тактиката за преговорите, може би нези глави, в кои, по които има повече напредък, трябва да получат приоритет и да се започне с тях в, в началото, за да няма отлагане. Надявам се, че проектът ще бъде добра основа за нашето утвърждаване. Пожелавам на докладчика успех. Благодаря. Благодаря, господин председател. Радвам се, че няколко колеги споменах за председателството на Сърбия на ОСЕ. Миналата седмица госпожа Могерини говори за това, че и се иска Европейския съюз да се превърне в свръхсила на мира. Поради традиционни исторически връзки между Сърбия и Русия, не би ли било в интерес на регионалната сигурност да се използва уникалната позиция на Сърбия като честен посредник? Има призи в доклада да се приведе в съответствие външна, политическата линия към тази на Европейския съюз. Приветствам това. Аз напълно подкрепям това, което каза госпожа Луначек. В, имайки предвид ситуацията с ромите в някои държави членки, ни остава само да се надяваме. Колегите от Харватска говориха за военните престъпления. Това би било проблем, ако искаме Сърбия да стане член на Европейския съюз, ще започнат а, заповеди за задържане и това ще създаде допълнително напрежение. Благодаря. Благодаря. Приветствам доклада на господин Макелистър и усилията, които е положил за неговото изготвяне. Много ясно се вижда напредъкът в Сърбия, но все пак имам някои въпроси, които искам да поставя. Тук става дума най-вече за отношенията с Русия, за това говорихме и миналия път. Господин Макелистър призовава в външната политика и политиката на сигурност на Сърбия да бъдат съобразени с европейската политика за сигурност и европейската външна политика. И е, въпреки това, въпреки някои неприемливи позиции по отношение на Русия, ние трябва да следваме една конструктивна политика с съседните страни. Тук остават някои е, открити въпроси и смятам, че трябва да ги засегна. Например, границата по Дунава между Харватия и Сърбия и изчезналите лица в Харватия, за които не знаем къде се намират, е, къде са гробовете им, обаче тук става дума и за културни ценности и на тях трябва да се спрем. Трябва също да се е, отварят архивите от времето на Югославия. Сърбските власти не искат да говорят за това. Случаят с господин Марич за тях е важен, неговите човешки права са застрашени. Универсалната позиция на Сърбия по военните престъпления трябва да бъде променена. Сега по националните младсинства. Когато говорим за е, взаимност, за реципрочност е, между Харватия и Сърбия, още преди 2005 година е подписано такова споразумение. Сръбските депутати в Харватия могат да получат дори три места, докато обратният случай не е възможен. За това също ще трябва да поговорим сега. За омразата няколко думи, по това също говорихме, когато обсъждахме резолюцията за военно престъпника Шешел. Аз мисля, че сега не е правилният момент да осъждаме този случай от страна на Сърбия, но това Сърбия да осъди този случай, но това трябва да стане в даден момент. Съществува такава резолюция. Мисля, че е, вашата резолюция е, все още е един начален вариант и бихме могли да я променим. Следващият оратор, благодаря господин председател, благодаря на колегата Макалистър за проекто резолюцията по доклада за напредъка на Сърбия, мисля, че е добре за всички съседни страни и за укрепването на демокрацията, ако курса на Сърбия се насочи в демократично и в правно отношение към Европейския съюз. Искам да се спра на някои въпроси, които според мен са много важни в този доклад. В същата зала ние вече имахме възможност да разговаряме с господин Дачиш преди месец и половина и пак преди месец и половина от сръбска страна господин Вучич и господин Николич, които са в същата партия на господин Шешел, те произнесоха тогава речи изпълнени с омраза. Трябва да не се забравя и военната риторика на Шешел, която все още присъства в медиите. Според нас това не е добре. Смятаме, че Сърбия, като страна кандидатка за член на Европейския съюз, трябва да спазва демократичните стандарти, също и по отношение на военните престъпления. Второ, става дума за един закон, при който Сърбия не може да се справи с Шешел. Става дума за хакското за процедурата съгласно изискванията на ХАГ, че Сърбия трябва да има универсални правомощия при третирането на военни престъпления. Този техен закон трябва да бъде променен. По случая Велко Марич съм съгласен с колегите. Във външно политическо отношение Сърбия трябва да избере ясен курс. Ако желая да се присъедини към Европейския съюз, тя ще трябва да следва принципите на външната политика на Европейския съюз, най-вече в този момент, в който Сърбия поема председателството на ОССЕ. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Присъединят се към поздравленията за докладчика и за, посили... и за усилията, които е положил но също така споделям и опасенията на част от колегите от Харватска, които бяха свързани с а, техните опасения по отношение на свободата на словото в Сърбия, по отношение на нарушение на свободата на национално самоопределение и съществени видими проблеми с националните младсинства на територията на Сърбия. Бих ви обърнал внимание върху един проблем, който съществува с изучаването и използването на родния език в градовете и общините Босилеград, Цари Цареврод и околните населени места. Бих искал да обърна и вашето внимание върху това, че все още има дела, водени от сръбската държава, срещу водачи на националните младсинства. Мога да дам примери с Иван Николов в Босилеград, Димитър Димитров в Босилеград и така нататък. Мога да дам и примери с учители, които им е отказано да преподават, защото преподават народния си език. Всички тези въпроси трябва да бъдат изяснени от сръбската държава в процеса и в разговорите и на присъединяване към Европейския съюз, защото това са базовите ценности на Европейския съюз, които всички държави членки би трябвало да споделят. В иначе без альтернативната посока, която Сърбия трябва да предприеме и да реши къде принадлежи. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената работа и за проявената ангажираност. Радвам се, че докладът е балансиран, че засяга основните политически проблеми, но и основните постижения. Според мен трябва да продължим подкрепата си за Сърбия, за да може тя да продължи по пътя на реформите. В доклада според мен трябва да бъде включена по-подробна част за Националния съвет на малцинствата и прилагането на съответната нормативна уредба, най-вече в контекста на преговорите по глава 23. Това са въпросите, които исках да повдигна в това свое кратко изказване. Още веднъж благодаря на докладчика за отличната работа. Much, uh, Благодаря, господин председател. Господин Макалистър, уважаеми членове на Европейския парламент, Европейската комисия споделя общата оценка на докладчика. В резолюцията, според мен, добре е отразен напредъкът, постигнат от Сърбия през 2014 година. Тя продължава да проявява ангажираност в рамките на мерките за присъединяване към Европейския съюз, за извършване на реформи, както и в регионален контекст. Европейският съюз подкрепя процеса на реформи в Сърбия, най-вече в економическата и социалната сфера. Европейският парламент е загрижен във връзка с някои въпроси, които бяха изложени до тук, най-вече по отношение на свободата на медиите, свободата на изразяване и привеждането в съответствие с нормите на Европейския съюз на външната политика и политиката за сигурност на страната. Преди година започнаха преговори за присъединяване с Сърбия. Продължава по график процесът на скрининг, който ще приключи през март тази година. Заедно с докладчика Европейската комисия очаква отварянето на първите преговорни глави. Това до голяма степен зависи от това доколко Сърбия ще постигне качествени промени в много важни области, най-вече в областта на върховенството на закона и на нормализирането на отношенията с Косово. Тези въпроси трябва да бъдат засегнати още на ранен етап от преговорите. Във всички тези области комисията ще продължи да проявява ангажираност и да подкрепя Сърбия, както е правила и до сега. Господин Макалистър, благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа, колеги. Нека първо благодаря на Едуард Кукън, на докладчиците в Сянка и на останалите колеги за много интересните изказвания. Мисля, че имаме достатъчно допирни точки, така че да изготвим резолюция, около която да се обедини мнозинството от колегите по време на пленарната сесия през март. Ще бъда съвсем кратък, като ще направя само няколко общи коментара. Първият е за външната политика. Господин Касталдо, аз също приветствам поемането на председателството на ОССЕ от Сърбия през 2015 година. Смятам, че Сърбия може да се възползва от тази своя привилегирована позиция, най-вече по отношение на Русия, за да се намери решение на кризата в Украина. Ако искаме Сърбия изцяло да приведе всички свои политики в съответствие с нашите, то ще трябва да изискаме това и за външната и политика. А що се отнася до отношенията с Русия и Украина, има разлика между политиката на Сърбия и тази на Европейския съюз. Сърбия като цяло се обявява за териториалната цялост на Украина, но не участва в гласуването на резолюцията на ООН по този въпрос. Сърбия не откликна и на призива в решението на съвета за предприемането на ограничителни мерки спрямо Русия във връзка с анектирането на полуостров Крим и събитията в източна Украина. Няколко думи и за енергетиката. В доклада си подчертавам, че е постигнат напредък в тази област, най-вече на пазара на електроенергия, в областта на енергията от възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност. Необходими са обаче по-нататъчни усилия усилия за намаляването на разходите. Трябва да бъде взето и окончателно решение за отделянето на производителите от операторите на мрежата в сектора на газ. Съгласен съм с госпожа Луначек, че Сърбия трябва да преразгледа мерките си за постигането на целите за възобновяемите енергийни източници. Нека коментирам и нещо, което прочета в германската преса вчера. Вчера вечерта Германската прес-агенция съобщи, че Сърбия е заплашила да бойкотира диалога на високо равнище на 9 февруари в Брюксел. Това е сложен въпрос, върху който не можем да се спрем в подробности днес – но е много важно на 9 февруари да се състои диалогът на високо равнище. Така ще се постигне повече напредък в нормализирането на отношенията между Прищина и Белград. Да се надяваме, че Сърбия няма да бойкотира. Призовавам всички ви, най-вече докладчиците в Сянка, да внесете своите изменения до 12 часа на обяд на 27 януари. Джери Купър е наблизо. Слушайки разискванията, си спомням за изказванията които бяха направени по адрес на Словения и Харватия. Просто си спомни за това. Мисля, че трябва да възприемем малко по-положително отношение. В противен случай ще имаме проблеми. Преминаваме към доклада на госпожа Луначек. Благодаря, господин председател. Темата на моя доклад е докладът за напредъка на Косово. В текста си отчитам напредъка постигнат от последния доклад на сам. Миналата година през месец юни бяха проведени прозрачни, добре организирани избори. Половин година преди това се проведоха местни избори, на които бе установен нов стандарт – за провеждането на избори в страната. В продължение на 6 месеца Косово се намираше в политически застой. След този дълъг застой най-накрая бе сформирано правителство. Имах възможност да стана свидетел на този процес, бях в страната. Новосформираното правителство ще трябва да постигне осезаеми резултати в името на гражданите на Косово, било то в борбата срещу корупцията, било то за подобряването на социалното и економическото положение на страната. Надявам се, че правителството ще прояви ангажираност и решимост в това отношение трябва да го разкритикувам за две неща. Първо, има много малко жени министри, само две от общо 21 министри. Разговарях за това с жени в парламента по време на посещението си там. Сега поне има жени в парламентарните комисии. Има и загриженост във връзка с назначения, по които не е постигнат консенсус. Имам предвид по-конкретно председателя на парламента. Разбира се, Както вече упоменах, много е важно да се подобри социалното и економическото положение на страната. В текста упоменавам също, че е постигнат напредък на ниво съдебна власт. Упоменавам и обвиненията в корупция спрямо мисията на Европейския съюз за върховенството на закона, ЕОЛЕКС. Тези твърдения придобиха публичност миналата година. Ще трябва да се постигне напредък при разследването. Приветствам решението на госпожа Могерини много бързо да назначи независим експерт, който да разгледа случая. По отношение на съдебната власт изисках от асамблеята на Косово, колкото се може по-бързо да приеме необходимия законодателен пакет, който да даде зелена светлина за работата на специализирания съд. Бе създадена и специална група за разследване. Вече бе постигнато споразумение с правителството на Холандия за установяването на сътрудничество за работата на специализирания съд. Надявам се, че необходимият законодателен пакет ще се приеме колкото се може по-скоро. Още един въпрос. Парафирането на споразумението за стабилизиране и асоцииране през юли 2014 година. Надявам се, че съветът ще приеме колкото се може по-бързо това споразумение. Тук се пада важна роля и на Европейския парламент. След приемането на споразумението Косово ще може да участва във всички програми по него. Важно е в страната да се активизира борбата срещу организираната престъпност и корупцията на всички нива. Не само в Косово, но и в много други страни корупцията е спънка за економическото, социалното и демократичното развитие на засегнатите държави. Друг важен въпрос по отношение на Косово е пътната карта за либерализирането на визовия режим. Бившето правителство постигна значим прогрес в тази област. Предстои да бъдат прияти още 4 нормативни акта. Всички, с които разговарях, заявиха, че искат да продължат да работят за приемането им колкото се може по-скоро. За съжаление отбелязвам, че през изминалата година много голям брой косовски граждани напуснаха страната, най-вече роми, ашкали и косовски албанци криминални, престъпните, извинете, мрежи, които дават възможност на тези хора да напуснат страната, трябва да бъдат обект на по-ефективни мерки от страна на косовското правителство. Трябва ясно да заявим спрямо министрите на вътрешните работи на Съюза и спрямо правителствата на държавите членки, че Косово е единствената държава от региона, чието граждани все още не могат свободно да пътуват към Европейския съюз. Мисля, че е много важно да се постигне напредък по този въпрос. Една от причините за застоя при сформирането на правителство бе липсата на инвестиции в страната през изминалата година. Много е важно, че вече е сформирано правителство, така ще бъде даден нов тласък на инвестициите. При последните разисквания по доклада за Косово споменахме и нормализирането на отношенията между Косово и Сърбия. Този процес забави своя темп поради редица фактори и в двете страни. През април бе постигнато споразумение, което все още не е напълно приложено. Призовавам и двете страни да работят по неговото прилагане. Има нещо закрепено в това споразумение, което все още не е приложено. Косово все още няма свой международен телефонен код. Ако искате да се обадите на някого в Косово, ще трябва да използвате телефонен оператор в Словения или в Монако. Това трябва, според мен, да се промени. Важно е също така изборите че изборите за кметове в северната част на Косово бяха проведени съгласно косовското законодателство. Все още няма член от този регион в Асоциацията на косовските общини. Да се надяваме, че това ще бъде реализирано в бъдеще. Ще трябва да се направи нещо и за общностите на ромите, ашкалите и египтяните. Важна стъпка напред в това отношение бе проведеният наскоро в Косово Прайд парад. Приветствам също така и ясната програма на правителството по отношение на общността ЛГБТИ в страната. Очаквам да установим добро сътрудничество с докладчиците Сянка. Нека кажа още нещо преди да приключа. Косово Косовският олимпийски комитет бе признат от Международния олимпийски комитет. Това означава, че косовските спортисти ще могат да участват в състезания с националния си флаг, няма да участват с флага на друга държава. Все още трябва Косово да стане пълноправен член на редица международни организации. В това число и на унези, които се борят срещу корупцията и организираната престъпност, като Европол и Интерпол. От 2010 година съм изготвила не един доклад за Косово. Във всички тях призовавам всички държави членки, които все още не са признали Косово, да го направят. Факт е, че Косово е самостоятелна държава и че тя ще се присъедини по-бързо към Европейския съюз, ако и останалите държави членки я признаят. Е, благодаря, господин председател. И имам три коментара по доклада на госпожа Луначе, като я поздравявам за извършната работа. На първо място въпросът, е, повдигнат от нея, по-конкретно призивът към пете страни, които не са признали независимостта на Косово, това е тема, която ни разделя. Знаем. Е, че пет държави членки все още не са признали страната и обсъждаме този, парламент, този въпрос в парламента. В 12-та точка госпожа Луначек прави доста силна връзка между признаването от петте страни и нормализацията на взаимоотношенията между Прищина и Белград – нормализацията на взаимоотношенията между Прищина и Белград би трябвало да бъде независимо от това, че пет държави членки не са признали страната. Ето защо не смятам, че трябва да има обословеност тук. По параграф 15 ние бихме искали ЮЛЕКС да участва по-активно в своята мисия. Има връзка между дейността на ЮЛЕКС и дейността на местните власти. По параграф 18 въпроса за диалога между Косово и Сърбия, аз мисля, че трябва да бъдем пределно ясни по е, ефекта. Ясно е, че диалогът е сложен, той се бави, но, той, но това се дължи на това, че се забави конституирането на органите на властта в Косово. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Луначек и трябва да кажа, че повече от 5 години след този въпрос като докладчик в Сянка и някои въпроси все още остават нерешени. аз бих искал процеса на демократизация на страната да върви напред, както е, и диалога между Сърбия и Косово трябва да върви напред. След 6 месеца е създадено правителство и тук трябва да се отбележат е, две неща – и освен е, липсата на жени, има и спорни фигури. Не можем, е, разбира се, можем да бъдем обвинени в намеса, но има проблеми, които не можем да не подчертаем относно спорни личности. Е, мисля, че трябва да имаме реалистичен поглед към е, Косово. Да, има забавяния, но трябва да бъдем реалисти. Ще се спра на няколко въпроса. Независимостта на съдебната система и борбата срещу корупцията. Тук става дума за това, че напредъкът е чисто формален. Някои закони се подобриха, но нещата съвсем не са по-добрите сериозните престъпления не се наказват и, и има ширища се, ширищо се беззаконие. Още една тема, която трябва да подчертаем категорично. И това е ролята на ЮЛЕКС. Да, независимо от разследванията за предполагаемата корупция, имам предвид ролята на ЮЛЕКС – ако след всички тези години ние продължаваме да говорим за формален напредък в областта на борбата срещу корупцията, очевидно нещо не върви може би, както съм казвал и преди, може би трябва да се направи нещо като одит с Юлекс, за да видим кое не върви и как да тръгне. И накрая, мисля, че трябва да се направи повече в областта на економиката с оглед на твърде високото ниво на безработицата. Не е достатъчно след 6 месеца инвестициите не, не вървят. Мисля, че е необходимо да се огледат социално-економическите въпроси по по-задълбочен начин. Убеден съм, че тези дискусии ще продължат. Благодаря за вниманието. Господин Кукан има думата. Благодаря, господин председател. Поздравление на госпожа Луначе, която следи ситуацията в Косово отдавна. Нейните своите познания намериха отражение в проекто доклада и аз съм съгласен с повечето въпроси. Няколко думи за развитието на Косово. Аз мисля, че е хубаво, че в крайна сметка в Косово има правителство и се надявам, че те ще успеят да се захванат здраво с много не, от нерешените проблеми на страната. Косово има спешна нужда да започне да решава економическите въпроси. Е, в някои части на страната безработицата е на 40%. Ниските заплати а, е, са вредни а, е, за младежи. Също така новото правителство трябва да постави сред приоритетите си корупцията а, и а, борбата срещу нея. Също така въпросите на съдилищата, особено с оглед на разследващата група. От наша страна и от гледна точка на косовското правителство, съгласен съм с докладчика, че процеса за облегчаване на визите трябва да върви напред. Знам, че това не е популярна теза в сегашната ситуация и атмосфера, но трябва да бъдем справедливи и да настояваме а, е, за, а, е, то, за да се върви по пътя на визовата либерализация. По-нататък е, корупцията. В, мисля, че в ЮЛЕКС това трябва да се анализира по много прозрачен начин, по много обстоен начин. Накрая диалогът между Прищина и Белград, мисля, че това е, че за двете страни е важно диалогът да продължи е, и двете страни да проявят добра воля и двете страни да създадат добри условия за неговото продължаване. Благодаря, господин председател. Приветствам този толкова пълен доклад на колегата Луначек и се радвам на бъдещо сътрудничество с нея. Като председател на делегацията Босна-Херцеговина и Косово. Напредъкът на Косово в курса към Европа е на лице. Обаче трябва да се каже, че има още неизпълнени задачи, както от Косово, така и от Европейския съюз. Има два аспекта, които безспорно съществуват. Това са корупцията и е, също така слабото спазване на принципите на правовата държава и всичко това се използва от организираната престъпност. Поради това в бъдеще високата безработица ще се запази. Тя и сега е, буди загриженост, около 50% е. Етническият състав е, и е, скоро провъзгласената независимост на Косово това е свързано и с е, политическите опции. Не знам дали формирането на правителство е дало възможност на така сформираното правителство да се занимае с европейски въпроси. Надявам се да, защото всичко останало би открило стари рани в тази бедна страна, която заслужава европейско бъдеще. Именно обвиненията в корупция в рамките на мисията Еолекс повдига въпроси и в сферата на Европейския съюз, дали е, правосъдните органи не са претоварени там. Поради което се надявам, че върховният представител госпожа Могерини и е, нейните действия ще бъдат незабавни и е, това ще доведе до конструктивен напредък, е, конструктивни правителства за Европейския съюз. Без Европейския съюз е, нямаше да се реши проблема с Прищина и без това сътрудничество, регионалното сътрудничество би пострадало много. Благодаря. It sounds Chair. Better without microphone if I pronounce names in such a way. Уважаеми господин председател, благодаря ви. Уважаеми колеги, като докладчик в сянка от името на ЕКАРА се присъединявам към поздравленията към докладчика госпожа Луначек. Поздравяваме за нейните усилия. Впечатлен съм от сериозната работа и роля, която видях в нейно лице по изготвянето на този проект за резолюция. Категорично Косово има в своето общество съществени проблеми, които трябва да реши. На първо място това е безработицата, е, не по-малко важно е борбата с корупцията, установяването на правова държава в Косово. Изключително важно е да продължи и разговора с Сърбия по отношение на общата им граница и по отношение на етнически разделените градове. Също така, изключително тревожно за мен е появилите се информации, които се осъдиха в залата многократно, във връзка с възможностите за корупция в рамките на Еолекс. Помните, че правихме разговор тук в тази зала и поискахме да видим ясни резултати, ясен отговор, има ли такива случаи, кой е отговорен и кой ще понесе отговорността. Категорично бъдещето на Косово е в рамките на Европейския съюз. Това минава и през разговор тук и през уточняване на позициите и на отношенията с, между Белград и Прищина. Още веднъж поздравявам госпожа Луначек, за този проект за резолюция. Благодаря ви за вниманието. Eh, Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на колегата Луначек за чудесния доклад, който ни беше представен днес. Естествено, за нас е много важно, като Европейски съюз, да говорим с един глас и от страна на Европейския съюз трябва да признаем Косово за независима държава – затова мисля, че е, е добре да се апелира за изпълнение на все още неизпълнените задачи. Позволете ми е, няколко думи във връзка с измененията, които ще се внесат. Не трябва да забравяме, че Косово трябва да е, бъде призовано от нас да инвестира и в съседните държави. И друг аспект той е свързан с факта, че трябва да изискваме добра енергийна политика. Много често в Косово има режим на тока и това се отразява върху енергийната политика и също така върху заетостта. Това са моите конкретни забележки, които ще внеса под формата на изменения. Още веднъж благодаря за чудесната работа на докладчика. Grazie Presidente. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Урике Луначек за чудесната работа. Докладът ти е много подробен и задълбочен. Съгласен съм с четвърта и пета точка и въпросите повдигнати там, проблемът за съдебната система, борбата срещу корупцията. Да, направени са няколко плахи стъпки по отношение на прането на пари, но смятам, че трябва да се подчертае ясно в проблема за тероризма. От няколко месеца Косово все още няма закон за е, наказване на туристи в страната и така наречените чуждестранни бойци. Също така законът за наказване с лишаване от свобода 5 до 15 години все още не е прият. Мисля, че има няколко членове на правителството, които са съмнителни, но те не са толкова много. Има 19 случаи на тероризъм. Ето защо смятам, че е важно да има добро сътрудничество с службите на страната и да се работи по контрола върху границите, особено с Сърбия по този начин, защото има трафик на оръжие от фундаменталисти и трафиканти. Създава се коридор на тероризъм, както казаха някои анализатори. И пак във връзка с тази тема искам да направя връзка с казаното в параграф 17 за социално-економическата ситуация в страната, много високата безработица – когато се работи по този аспект, ще се намали и опасността от това много млади хора да бъдат потикнати към тероризъм, просто защото живеят в мизерия. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая във вашия доклад, госпожо Луначек, факта, че вие е, всъщност посочвате в точка първа за лица, които имат спорно минало. Аз искам да кажа, че става дума и за лица, които имат криминално минало. Както направи моя колега, в точка 1 трябва да се подчертае престъпността, свързана с тероризъм, трафик на човешки органи и наркотици. И тук трябва компетентните власти да изпълнят своите задачи. Искам да посоча, че точка 5 вие там признавате, че се загрижена за липсата на всякакъв напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. И както в точка 12 вие признавате, съгласно принципа на субсидиарност, че няма единност за признаването на Косово, от моя гледна точка – аз е, искам да се спра на точка 5 и точка 1, е, просто е, там като че ли не е ангажиран процеса на интеграция на Косово. Благодаря. Hvala, vam lijepo. Želim zahvaliti gospođu. Благодаря. Благодаря на госпожа Луначек за този всеобхватен подход в е, нейния доклад изглежда, че има проблеми. В Косово наистина, да повторя, има проблеми. Наистина страната трябва да се демократизира. Изборите бяха добре организирани, обаче много дълго време продължи формирането на правителство. Искам да посоча, че няма равнопоставеност на половете и вие основателно посочвате това. Има обаче някои теми, по които трябва да се настоява първо признаване на държавата Косово от пет държави от Европейския съюз, второ след подписването на споразумението за асоцииране ще трябва всъщност окончателно, това след парафирането на това споразумение, ще трябва да се настоява то да бъде подписано окончателно и също така да се настоява за либерализация на безовия режим. Трябва да се спазва пътната карта в тази връзка. Също така, трябва да се насърчи идеята Европейската комисия да подпише рамково споразумение, така че Косово да може да участва в европейските програми и да ползва средства от агенции, като например Европол. Мисля, че това е важно. Мисля също, че изпълнението, правилното изпълнение на сега съществуващите споразумения трябва да се гарантира, като например това между Белград и Прищина и други споразумения, които са от 2013 година. Искам да посоча един малък пример. В Северна Митровица има един мост, по който могат е, безпрепятствено да се движат е, хора и стоки. Мисля, че тук трябва да се намери решение между тези две страни, Косово и Сърбия. Обаче, във всички случаи, приветствам този толкова добре изготвен доклад. Благодаря и аз искам да се присъединя към хубавите думи за госпожа Луначек. Радвам се, че тя е, продължава да е, е докладчик е, по този въпрос. Очевидно новият парламент ще трябва да постигне консенсус по въпроса за признаването. Надявам се, че формулировката ще бъде приемлива за всички. И телефонният код е много важен въпрос също така е важно и това, което се казва за напредъка в северната част на страната. Много е важно да изберем подходяща формулировка за напредъка в взаимоотношенията между Сърбия и Косово. Много всички ние трябва да се стремим към това да създаде положителна среда по въпросите за юлекс и корупцията – аз отдавна настоявам да, за това да се поставят много остри въпроси. Нека, трябва в, нека в тази група да обсъдим тези въпроси преди гласуването. Ако вие, господин Брок, предприемете инициатива в тази насока, ще имате подкрепата на моята група. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на госпожа Луначек за усилията и да подкрепя Косово по пътя за европейска интеграция. Искам да почета още им път, че Косово е една от най-бедните страни в Европа. Най-младото поколение разполага с много ограничени възможности, това разбира се не може да не поражда организирана престъпност. Ето защо е необходимо да се разговаря с косовските власти. Освен това, косовските власти трябва да поставят евро... приоритетите, трябва да поставят въпросите на интег... европейска интеграция в центъра на своите приоритети. Ние трябва да уверим младото поколение, бедните, е, да могат е, да пътуват е, в Европа. Всичко останало е допълнителна причина за несигурност по границите, организирана престъпност и незаконна иммиграция или трафинг. По тази причина аз се надявам, че Косово ще отбележи стъпка напред тази година. Искам да споделя загрижеността на госпожа Луначек за малкия брой жени в правителството. Това ни отдалечава от съвременното демократично общество. Надявам се, че ситуацията ще се промени. И на последно място искам да кажа, че ценя високо отвореността на е, ури на госпожа Луначек по отношение на признаването. Осо... Много е важно диалогът, и се надявам на 9, сеп... на 9 да се постигне напредък, когато министър-председателите се срещнат в Брюксел. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо Луначе, госпожи и господа. Комисията споделя същата перспектива за бъдещето на Косово. Резолюцията отразява много добре постигнатия напредък на Косово през 2014 година в преговорите за споразумение за стабилизация и асоцииране, диалога за облегчаване на визовия режим – и е, специалната група за разследване. Също така се дава подкрепа за осъществяваните реформи в страната. И економическата и социалната ситуация в Косово беше добра обхваната по време на дебата. Също така се постави акцент върху ролята на парламента. Комисията споделя казаното за върховенството на закона и а, ясни резултати в борбата срещу корупцията. Само няколко думи за споразумението за асоцииране и стабилизиране. Преговорите приключиха успешно през юли месец миналата година. Проекто текстът в момента се превежда и предложението на комисията за подпис би трябвало да бъде готово следващата седмица. Надяваме се, че подписването ще е, се извърши бързо. След това е, ще представим документа на парламента за, по процедурата съгласие. Е, след като се приключи тази процедура, няма да има нужда от споразумение за ратификация. Ето защо ще продължим да подкрепяме Косово в същия дух и със същата ангажираност. Благодаря. Госпожа Луначек. Понякога е трудно да, чуя, да чуем имената си, особено когато микрофонът не е включен, но разбрах името си. Искам да благодаря на докладчите в Сянка и техните представители, които изразиха подкрепата си. Подкрепата, която получих, беше широка, не всички са съгласни, но това е демокрацията. Господин Кореда, когато говорихте Имах впечатлението, че говорихте не толкова като координатор на ЕНП, по-скоро националните, националната политика, както и да е. Когато казвате, че не сте съгласен с ясната връзка между нормализацията между Косово и Сърбия и признаването, опитът ми сочи, че ако всички държави членки бяха признали Косово, това щеше да доведе до повече напредък и в диалога, защото Сърбия нямаше да има възможности да каже, ема не всички държави членки са признали, така че има връзка. Така че аз ще искам формулировката да се запази. Що се отнася до Юлекс, някои от вас споменаха факта, че Юлекс трябва да участва по-активно, да има повече напредък. Искам само да кажа, че миналата седмица имаше напредък. След две години разследване прокуратурата внесе първите доклади, обвинителни актове за корупция в приватизацията на енергийните предприятия, така че има някои области, в които Юлекс бележи напредък. Съгласна съм, разбира се, че е, има нерешени въпроси, но Юлекс в миналото е вършил и добри дела. Въпреки, че има известно разочарование за това, че не се върви достатъчно бързо или поне не толкова колкото ние бихме искали. Благодаря на госпожа Хилде Ватман, която е, е нова тук не, няма да отговоря на всички въпроси, само на някои конкретни въпроси. Въпрос за инвестиране в съседството, енергийната политика. Да, ще отразя някои от тези въпроси. Същото вържи и заказаното от господин Касталдо. Доколкото знам, законът за а, чуждестранните бойци е прият, доколкото бях информирана, а за граничния контрол – и тук би било полезно, ако Сърбия е в добри отношения, ако има признаване, защото и границата не се признава, това ще помогне в борбата срещу тероризма. Всички са запознати с моята критика срещу правителството на Косово. Тази критика се основава на пълното признаване на Република Косово като приятел или не, и не като враг. Един коментар към колегата от Харватска. Вие споменахте, или поне това беше превода от английски язик, че няма равенство на половете в Косово. Косово има закон за изборите, където се предвижда 30% от депутатите е, да са, да са, да са представители. Моята критика беше срещу това, че в правителството няма достатъчно жени. Има много е, жени, които биха станали добри министри Господин Паке, благодаря ви за това, което казахте за споразумението за асоцииране. Надявам се, че ще има напредък. Благодаря на всички докладчици в Сянка за техните изменения. Очаквам нашите преговори да продължат и се надявам добрия доклад да стане още по-добър с казаното от вас. И след 27 януари, както каза господин Макалистър, настъпва крайния срок за внасяне на изменения. Благодаря. Сега преминаваме към точка 9 от дневния ред. Позволете ми да бъда съвсем кратък. Аз е, вече представих работния документ. Този годишен доклад, по мое виждане, не трябва да бъде изготвена, за това вече говорихме в смисъл на Рауда Ботъл доклад, а по-скоро трябва да се концентрира само върху някои теми, поради което аз ви моля при подготвянето на предложенията за изменения да имате предвид е, това. Знам, че е, има редица посланици, които вече пътуват и желаят да се срещат с колеги, за да се внесат изменения, така че пред собствените избиратели е, да може да се докладва нещо, че човекът е бил прилежен. Това не е целта на този доклад. Когато е, започнем е, на едно място, ще трябва да следваме нещата поред. И за това аз ще се опитам е, и ви моля да изпратим е, само определени послания. Имам предвид и е, доклада на върховния представител. Имахме обсъждане с националните парламенти. Някои от тях представиха свои предложения по доклада, част от тях сме включили в него. Ще ви бъда благодарен, ако възможно най-бързо внесете вашите предложения, така че и те да бъдат взети и предвид, тъй като нямаме достатъчно време. Аз проявявам готовност тази тема да се обсъди още веднъж на 26-ти, още повече, че срокът за внасене на изменение е 27-ми. Аз не съм обсъдил това с секретарията, но мисля, че секретариатът няма да се разсърди за това, което казвам сега. Така че е, след дискусията колегите да имат възможност да внесат изменения. Докладът започва с едно кратко представене на геополитическата ситуация и ситуацията на сигурност, която съществува днес. И е, на тази база се опитах да очертая четири приоритети. Първо, първият приоритет е, той е свързан с укрепването на нашите възможности и способности ефективно да действаме на националната сцена, най-вече когато става дума да подобряваме нашите вътрешни методи на работа и нашите вътрешни структури. Трябва да се използват е, в достатъчна степен възможности на Лисабонския договор, а това не сме го направили. Трябва да Имаме предвид, че външните и външни политики междувременно добиха голямо международно измерение и трябва да ги разглеждаме в много силна връзка. И когато говорим за финансовите въпроси също, е, защото по финансовите инструменти имаме определени проблеми, мисля, че е, те трябва да бъдат опростени, да бъдат по-гъвкави Разбира се, е, ще трябва да се обсъждат и въпросите свързани с сътрудничество, е, въпросите свързани с отбраната, ще има среща на върха в тази връзка и е, това ще бъде обсъдено в Комисията по сигурност. Второ, Вторият приоритет, това е приоритет, който е свързан с запазване на европейския политически и правов ред. Това е въпрос, който се свърза най-вече с източното партньорство, териториалната цялост, принципа на суверенитет, въпроса за правата на човека и основните права. Всичко това трябва да бъде гарантирано Разбира се, това а, трябва да бъде подкрепено политически, финансово и технически. Третият приоритет е свързан с, с развитието в а, южните ни страни и съседи. Стабилност и сигурност трябва да се гарантира там и по какъв начин да се организират там политическите и економическите системи, така че да можем ние да дадем нашия принос въоръжените конфликти да бъдат прекратени. По какъв начин ние можем да работим по-усилено с големите международни, а и с регионалните е, действащи лица, за да можем да постигнем нашите цели. И последно, това е въпросът е, как е, да се използват е, възможностите на международното право, и глобалното сътрудничество, имам предвид сътрудничество с САЩ и НАТО по много въпроси. Трябва да се уредят много въпроси също с Китай или Русия. от една страна са правата на човека, международното право, но от друга страна трябва да се намерят пътища да започнем разговор с тях така, че да се поеме обща отговорност за глобален мир и стабилност. Надявам се, че един подобен подход е, трябва да бъде следван и ще се радвам, ако има дискусия по същество и от тази дискусия резултата да бъде подобряване на качеството на доклада. Благодаря ви най-сърдечно. Госпожа Люзинг. Точно. Äh, да, Благодаря. Както в е, много доклади и по много доклади, по този доклад също мога да кажа, че по някои части имам амивалентно отношение, по наше виждане мога да преценя като положителни много точки, като например подходът, който предвижда докладчикът – да изиска реформа на европейската миграционна политика и да се стигне до борба с истинските причини за миграцията. Докладчикът иска също така прекратяване на война между на войната между заместниците и се обръща към Русия, Китай и Иран – Това са все неща, които за мен са положителни. Що се отнася до влушаването на политиката на сигурност, според нас това е въпрос, който винаги е свързан с причина и действие. В доклада е посочено, че Европейският съюз далеч не е изчерпал възможностите си. Аз мисля, че Европейския съюз е изчерпал голяма част от тези възможности. Въпросът е обаче какъв е ефектът от това. И установявам, че резултатът много често е по-лош и става по-лош, вместо да става по-добър. Например, в отношение на политиката на развитие вие, например, господин Брок, вие казахте нещо във връзка с Южното партньорство. Въздействието върху економиката на тези страни е отрицателно. Търговския баланс, баланс в тези страни върви надолу, това води до дестабилизация в економическо отношение, а също така и в политическо отношение, а също и от гледна точка на сигурността. Мисля, че не става дума само за количествено изменение, за изчерпване на всички възможности. Става дума за основната политическа насоченост на тези възможности и как да се използват те. А тук вече има принципно разминаване. Принципно разминаване има и при подкрепеното от вас подчиняване на много политики на политиката на развитие, външната политика. Тук също виждам много големи противоречия. Искам да се спра още на нещо. Една конкретна точка – която е свързана с искането за опростяване на процедурата е, на предоставяне на средства от ръководители на делегации подчинени на СВД. Тук е, вижда много голям проблем по отношение на бюджетния контрол – това се прави в рамките на законодателството, което урежда бюджета и дава добри възможности на парламента. А СВД Суи е, Генерис като че ли отпада в тази сфера. Проблематиката на исламската държава също няма да се спира много на нея. Миналата седмица обсъждахме това в парламента. Аз е, мисля, че трябва да се упражни по-голям натиск върху Турция. Малко се посочва в тази връзка с доклада. По обобщение ще кажа, че е, приемам, че е, ще внесем minority доклад по този доклад. Благодаря, казва председателят, обаче е, не СВД, а комисията до голяма степен решава финансовите въпроси от пускането на средства. Господин Кукан. Благодаря, господин председател. Две съвсем кратки бележки. Според мен докладът е добър. По въпросам за философията на доклада ви. Много е добре, според мен, в този текст да не се спираме в подробности върху отделни държави. Това трябва да е един общ доклад, който да съдържа основните принципи на външната ни политика. Според мен този доклад трябва да е именно с такъв общ характер. Thank you very much, Mr. Chair. Господин Бочтинар, благодаря, господин председател. Приветствам наистина изготвения от вас текст. Още веднъж ще кажа, че трябва да изтъкнем колко е необходимо външната ни политика и политиката ни на сигурност да бъдат координирани и съгласувани с енергийната ни политика. Днес господин Шефчович се срещна с господин Милер и ясно заяви, че има опасност Русия да използва подаването на енергия към Европа като средство за заплаха. Затова според мен е много важно да обвържем външната си политика и политиката си за сигурност с енергийната политика, тъй като енергията според мен е пряко свързана с сигурността на Съюза проект резолюции, zawierający. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Това е много интересен проект за годишен доклад, който съдържа много различни аспекти. Мисля, че най-важното за нашето сътрудничество в сферата на външната политика е да имаме определени цели, да преследваме определени стратегии поради което искам да насоча във, ваше, в този контекст вниманието ви към следното. Тези цели включват сигурността на Европа, също и в южната част, южно от границите на Европейския съюз и мисля, че ще бъде добре, ако ние можем да предложим дефиниция в следния дух. Обща цел на Европейския съюз трябва да бъде е, гарантиране на държавите, гарантиране на независимостта на държавите, които са били част от бившия Съветски съюз. Е, много от вас е, си спомнят, че е, в голяма част от нашите страни имаше съветски войски и е, тази свобода не е нещо, което сме получили за винаги. Трябва винаги да си припомняме този факт и това е едно от сътрудничеството. Е, е, едно от условията за нашето сътрудничество. Аз е, искам да посоча, че в нашата страна беше дискутирана Европейската конституция, след това Лисабонския договор. Когато водихме тази дискусия, ние изразихме определени съмнения по отношение на външната политика и политиката за сигурност, а именно дали наистина можем да преследваме общи цели. Така че в случая мисля, че това трябва да се спомене. Там, където го говорим за това, че трябва да засилим нашето сътрудничество. Тази независимост на нашите държави трябва непрекъснато да се укрепва и това трябва ясно да се посочи в този документ. най вече поради факта, че ние имаме определени общи е, правомощия и институции, когато става дума за външно сътрудничество. Благодаря. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, radi se o jednom odmjerenom... Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Това е един много навременен, много подходящ доклад. Той обаче е в много по-мек тон издържан, отколкото изисква изпълнението на европейската политика за отбрана и сигурност. Все пак е, искам да посоча две неща, които ми липсват в доклада. Първо, изобщо не се споменава тероризма и много малко се засяга изобщо тази тема в доклада от страна на съвета и комисията. тероризмата, обаче е много актуална тема в момента и мисля, че ще трябва да се спрем на опасността от тероризъм. Също така, трябва да се посочи, че трябва да се увеличи капацитета на Европейския съюз за защита от тероризма и трябва да има по-добра координация между външната и вътрешна политика за сигурност на Европейския съюз, защото това сътрудничество и тази координация съществуват е, нито не съществуват нито в другите органи на Европейския съюз, нито в Европейския парламент. И второ, искам да посоча сътрудничеството с националните парламенти. Както знаете, външната политика и политиката за сигурност попада в компетенциите на държавите членки, поради което сътрудничеството е много важно. Начинът по който протича то до сега винаги се свързва с Косък, външната политика, политиката за отбрана. Всъщност Косък беше най-добрият израз на сътрудничество между парламента и държавите членки до сега и на това трябва да се спрем от доклада. Благодаря. Uh, Благодаря, господин председател. Според нас докладът е добре балансиран, Приветствам и това, че не се спирате в подробности върху отделни държави или региони, а по-скоро върху въпроси от общ характер, които трябва да бъдат решени от всички държави членки в областта на общата външна политика и политика за сигурност. Не приемаме някои от коментарите ви за Европейската общност за отбрана. Ще внесем изменения за Отчитането на въпроси, свързани с правата на човека във всички области на външната политика на Европейския съюз, не само в общата външна политика и политика на сигурност. Правата на човека ще трябва да бъдат отчетени в енергийната политика, в търговската политика и политиката за развитие. Благодаря, господин председател. Според мен в доклада не се признава в достатъчна степен, че някои държави членки имат съвсем различен подход. Предлагат се еднозначни решения. Твърди се, че правителствата трябва да преосмислят политиката си в областта на отбраната, като вземат случващото се в Русия. Но случващото се в източна Европа със сигурност провокира Русия. Как може да се постигне координация по тези въпроси при положение, че Испания все още проявява враждебност във връзка с Гибралтар? Then we have Mr. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви поздравя за този доклад. ЕНП подкрепя общата визия. Аз съм съгласен с това, което каза господин Кукан за това, което казахте в началото. Трябва да се запази този формат и да не се навлиза във всички детайли. По-нататък искам да поставя акцент върху факта, че според мен е изключително важно да запазим тона, който предложихте, така че от една страна да се подчертае ползата от споразуменията за асоцииране за страни като Молдова и сближаването им с Европейския съюз и от друга страна тонът на това, което казвате за взаимоотношенията с САЩ. Аз смятам, че това е много важно изменение и трябва да запазим предложената философия. Е, разбира се, трябва да дадем възможност на нашите колеги, които искат да проявят своята антиамериканизъм, това е жалко. Ние имаме нужда от ясно партньорство с САЩ и да се за... ускорят и активизират преговорите за трансатлантическото търговско инвестиционно споразумение. Благодаря. Докладът е сериозен и добре е написан. И тъй като водим една обща дискусия, би трябвало да имаме предвид, че дейността на върховният представител може да се раздели на две части. На първо място всички институции и органи, попадащи в нейните компетенции и тя определено трябва да се стреми към усъвършенстването на тяхната дейност. Заедно с това, което е може би по-важно, той или тя трябва да улеснява координацията между държавите членки. Мисля, че сте наясно с това, че това е областта, в която като тя може да играе ролята на човек, който да обединява е, мненията, да ги сближава, да излиза с инициативи, за което е оправомощена от Лисабонския договор. В това отношение тя трябва да е пределно активна и това трябва да намери отражение в доклада. То е отразено, но смятам, че трябва да се постави по-силно ударение. Благодаря, господин председател. И аз е, бих искал да ви поздравя за доклада. Според мен той е добре структуриран, амбициозен и много пълен. Очевидно не можем е, да очакваме пълна изчерпателност. Хубаво е, че споменавате сложната международна обстановка и трудната роля, която играе върховния представител. Според мен този доклад е, би могъл да бъде полезен за върховния представител е, по отношение на това да е запозната със становището на парламента. Значението на отбраната – и взаимоотношенията с САЩ. Няколко е, думи, с които да допълня казаното до сега. Може би с едно изменение би трябвало да споменем усилията, полагани от ООН и може би по Латинска Америка тук можем да споменем среща на върха на Евролат през юни. Това е особено важно за борбата срещу туризма. В пети параграф се говори за действията на ислямска държава. Параграфи 40 до 44 биха могли да, да скажат още нещо за тероризма, но това е, иначе съм съгласен. климатични промени, а също така неразпространението на оръжията. И това да остане в параграф 33 нарушенията от ислямска държава и ислямизма. Благодаря, господин председател. През последните години спряхме своето внимание върху потребността от съвместна енергийна политика и това е ясен сигнал за всички нас. Ние трябва да се ангажираме не само с теоретически и с практически решения. Постигнахме много. Е, правилно беше казано, че трябва да мислим за постигнатото и за предизвикателствата, които предстоят. Сега за дезинформацията и пропагандата. Тук трябва да обърне внимание. В четвъртък приехме резолюция за ситуацията в Украина – и там се беше призован комисарят Хан да излезе с документ до два месеца. Това е навременно и в резолюцията трябва да отразим потребността от по-ефективна информационна политика и политика на информационна сигурност. Господин председател, ние ще излезем с предложения към вашият много добър проект от доклад и се надявам да постигнем съгласие по това през идните дни. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз е, искам също да поздравя е, вас за изготвянето на този доклад и е, Искам да се спра основно на четири точки. Първо, борбата срещу тероризма. Аз мисля, че е, тази опасност не е свързана само с Средния изток и с страните от Магреба, но и, с Европа, но и върху Европа. Е, така че ние по-ясно трябва да очертаем тази тема. Вторият елемент, който не е споменат в доклада и който ми се струва важен, е ролята на отбраната, на европейската отбрана в борбата срещу трафика на оръжие, наркотици и е, на хора което също допринася за растване на тероризма. И трето, мисля, че трябва да се подчертае по-добре връзката между НАТО и европейската отбрана. Европейската отбрана е един от основните стълбове на НАТО. Това не трябва да се забравя. Мисля, че е, това е важен елемент. НАТО може да ни защитава, обаче ние също сме задължени да е, защитаваме страни, които са нападнати. И последният елемент – аз мисля, че е абсолютно необходимо да се спомене, както посочват и други представители, че е необходимо да се укрепят средствата за отбрана във всички е, европейски страни и не само да се осигури тяхната координация. Господин Галер, благодаря господин председател. Аз до голяма степен съм съгласен с представения проект доклад. По същество нямам какво да добавя. Бих предложил обаче структурата на доклада малко да се промени в смисъл да се върви от общото към частното, поради което предлагам главата укрепване на а, световния ред точки 37-39 е, да дойдат след 22, е, защото там се говори за по-подход и след това малко да преструктурираме двете точки, които са свързани с южното съседство и е, другото заглавие. Другото заглавие, поне както е написано на немски язик, е, укрепване и запазване на политическата и правната система на Европейския съюз е малко заблуждаващо, защото по-нататък става дума за източното партньорство и Русия. Така че според мен в доклада трябва да има една глава посветена на укрепване на южното партньорство 32 до 36 но е, според мен трябва да има една подглава, нов подход в е, източното партньорство, точка 25 до 28. Тоест югът и изтокът е, да бъдат обобщени в равнопоставени подглави и точките, които засягат директно Русия 29-39 това да се е, посочи по-експлицитно и е, след това перспективата за присъединяване. Това, са, то, това е точка 23. Може тази точка да остане като отделна точка, за да е видно, че се върви от общото към частното. Това са структурните предложения по доклада, които имам. Господин Брок, благодаря, че направихте тези предложения, господин Галер, но ще трябва все пак да поговорим по този въпрос. Госпожа Габриел, давам ви последната дума. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че това, което е посочено в доклада, не е съвсем достатъчно. Искам да се спра на четири точки, първо, специалният представител, вие посочвате с пръст необходимостта по-добре да се интегрира това в Европейската служба за външна дейност. Аз обаче искам нейната работа да има по-голяма видимост. Това е необходимост, защото има различни регионални специализирани представители, по а, тази тема и а, се изисква повече видимост, а, както на другите представители. Освен това, подкрепям вашата идея за разширяване на процедурата за деблокиране на средства, особено когато става дума за хуманитарни кризи и то най-вече, когато става дума за кризи в съседните на нас страни. Те са резултат от политически крими. Две точки, свързани с климата. Аз искам в доклада да се отдели повече време за борбата срещу тероризма и религиозната радикализация. Трябва да се укрепи нашия доклад с средиземноморски, с южните страни, обаче кризата ни помага, че трябва да излезем извън рамките на това партньорство, поради което ми се струва, че трябва да има тясно сътрудничество на Европейския съюз с Арабската лига, Африканския съюз, е, економически комитет на страните от Западна Африка, т.е. на по-широко равнище. Е, също така трябва да има обща стратегия за е, борба срещу тероризма, което който добива вече е, очертанията на явление. Например, партньори като Марокко, те вече са взели необходимите мерки, ние бихме могли да ги включим в вътрешния план. И последната точка настоявам за кохерентността между външната и вътрешната политика. Това е въпрос, който ми се струва много важен и той трябва да се засегне в доклада. Това е въпроса за разработката на дипломация на миграцията. В момента въпросът с миграцията е, занимава третите страни, както и нас като европейските граждани, и ми се струва, че включването на политиката е, за миграция в различните сектори на външната политика, мисля, че ще помогне за борба с незаконната миграция е, и ще помогне на е, гражданите на Европейския съюз от да се възползват от законната миграция. Също така, по-голямо сътрудничество с транзитните страни, третите страни ще ни даде възможност за борба с глобалните предизвикателства. Благодаря. Господин Хауит, ще бъда кратък. Както вече каза колегата господин Пашко, текстът е много силен. Благодаря ви че го подготвихте и ни го представихте. До голяма степен приемам вашите констатации, например необходимостта от по-структурирано сътрудничество, от по-активна политика, от многостранен подход, от даването на европейска перспектива на източните ни съседи, от положителни отношения с Молдова, Грузия и Украина. Много силна е частта, в която се упоменава и необходимостта от положителен диалог с Русия. Мисля, че всички можем да приемем формулировката ви за санкциите. Много добра е частта и за южните ни съседи. Точка 11. Необходимостта от по-нататъчно реформиране на СВД. Мисля, че ще трябва да помислим доколко тази реформа ще може да бъде осъществена сега, доколко ще трябва да бъде направен вътрешен анализ. Точка 12 за служителите в делегациите на Европейския съюз. Приемам вашата формулировка там точка 6 за обединяването на ресурсите, мисля, че е много лесно тази точка може да бъде изтълкувана погрешно. Възприемам целта, която посочвате в тази точка. Госпожа Могерини ясно заяви какво ще е парламентарното измерение на стратегическия преглед на общата външна политика и политика за сигурност точката за нередовната миграция. Мисля, че можете по-категорично да се застъпите за законната миграция. Мисля, че що се отнася до енергетиката, е много важно да се провеждат дипломатически действия във връзка с измененията в климата. Точка 23. Не би трябвало да се говори само за Западните Балкани, а за Западните Балкани и Турция. Точка 37. Трансатлантическите отношения не се свеждат само до споразумението за свободна търговия с САЩ. Мисля, че частта за общия подход, основан на правила, ще трябва да включва и отделна точка за правата на човека това са моите бележки. Като цяло обаче, според мен, текстът ни дава възможност за конструктивна работа в положителен дух. Благодаря на колегите. Светлината на неодавнашните събития темата за борбата срещу тероризма придоби особена значимост, която трябва да бъде отразена и в текста ми. Същото въжи и за енергийната политика. Любопитен съм какви изменения ще внесете. По въпроса за европейската отбрана, предстои под комисията по сигурност и отбрана също да излезе със свой доклад по въпроса. Нека изчакаме този текст, но междувременно ще се запозная и с вашите изменения. Надявам се, че ще намерим едно добре балансирано решение. Госпожа Алиот Мари говори за по-широкото използване на военни способности в борбата срещу трафика на оръжие и наркотици. Този въпрос ще играе роля и по отношение на борбата срещу тероризма. Моля да не чакате с внасянето на измененията до последния момент. Колкото по-рано ги внесете, толкова по-бързо ще мога да изляза с компромисни предложения, толкова по-бързо ще можем да проведем необходимите разговори, за да намерим приемливо за всички решения. Мисля, че няма нужда да разискваме на 26 януари. Просто ще очаквам измененията ви. След като ги внесете, ще продължим разискванията. Господин министърът вече е сред нас. Тази точка ще бъде обсъдена при закрити врата. По-точно само втората част ще бъде обсъдена при закрити врата. Представителите на руското посолство ще трябва да напуснат залата, когато започнем да говорим по втората част. Преди коледа проведохме среща с госпожа Могерини при закрити врата. Сред служителите на СВД бяха, беседнал седнал и един служител на руското посолство. Не е шега това, което ви казвам. That's, that's a sense of humor. I liked it. Not so much. На мен това не ми се хареса особено. Liebe Freunde, wir haben jetzt. Äh, Председателят, скъпи приятели, предстои да чуем изказването на представителя на латвийското председателство по отношение на неговите приоритети за разширяването. Ще чуем от представителя на латвийското председателство, министър на външните работи и изложение за изказването на госпожа Могерини на съвета днес. Това изложение ще бъде направено при закрити врата. Please, Имате думата. Much, Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм тук днес пред Комисията по външни отношения на Европейския парламент. Разчитам на тясно сътрудничество с тази комисия и парламента по време на нашето председателство. Ценим ролята на Европейския парламент в оформянето на европейската външна политика. Господин председател, госпожи и господа депутати, радвам се, че съм тук днес, за да говоря за приоритетите на латвийското председателство Искам да говоря за ангажираност на Европа, е, която е един от нашите приоритети, заедно с конкурентоспособност и цифровизацията и за е, съвместната ни работа с СВД и върховния представител Федерика Могерини. Ще говоря по-конкретно за разширяването, тема, която е в сърцето на външната политика на Европейския съюз и която лично аз подкрепям. Моята страна се присъедини към Европейския съюз преди малко повече от 10 години. Едно десетилетие по-късно никой не може да оспори ползите от членството. Латвия е естествен защитник на открит подход при разширяването и политиката на съседство. Преди да говоря за разширяване, ще започна с една друга, по-малко положителна тема, която е удар срещу отвореността на Европа. Днешното заседание се провежда на един мрачен международен фон. Госпожи и господа, атентатите в Париж бяха варварски актове. Имаше бруталност това е брутално нападение срещу свободното слово и разбира се насилие срещу личността. Тези атентати ни обединиха в подкрепата на правата на човека, демокрацията и ценностите. Вместо да ни разединят, те ни обединяват. Шестието в е, Париж и шестията в е, цял свят, ръководени от лидери, бяха проява на единство и решително за борба срещу тероризма и агресивният е, фанатизъм. Надявам се, че това ще доведе и до взаимодействие между институциите. Трябва да засилим усилията си за изкореняване на тероризма Белгийските власти предотвратиха атентат миналата седмица. Това говори за способността на тероризма да показва грозната, грозното си лице навсякъде. Разузнаването попадат под компетенциите на държавите членки. Под, по време на нашето председателство ще засилим усилията за взаимодействие. Тук ще използваме съществуващите инструменти, ще използваме стратегията за борба срещу тероризъм и чуждестранни бойци. Както беше казано в Париж на 11 януари, това означава и засилване на сътрудничество между правоохранителните органи и укрепване на сигурността по границите. Също така, да, за резервационните данни на пътниците означава да работим с страните по происход и транзит в Близки изток и Северна Африка, в това число и по въпросите за финансиране на терористите. Също така трябва да работим и с нашите международни съюзници, като САЩ, Канада и Австралия. И за да работим по въпроси с трети страни. Европейската комисия скоро ще представи нова стратегия за вътрешна сигурност. Очакваме тези предложения, които са част от мерки, пакета мерки за борба срещу туризма. Нека сега да се спра на разширяването. Вашата комисия е много е, работи ангажирано по този въпрос. Въпросът е важен и за нашето председателство. През следващите 6 месеца се надяваме преговорите да продължат напред, когато това е възможно. И няма да е лесно, наясно сме с политическата чувствителност в много държави членки, както и трудния характер на реформите. Трябва също така да признаем, че разширяването е най-ефективният външнополитически инструмент на Европейския съюз е, разширяването успява да насърчи реформите и да увеличи благосостоянието и увеличава влиянието на Европейския съюз в света. Перспективата за членство е стимул за економически и социални реформи и промени в обществото. Това беше така в Латвия и други балтийски страни през 90-те години. Разширяването помага за разпространяване на европейските ценности отвъд границите не само за онези, които стават членове. Преговорите за разширяване днес се основават на, на индивидуалните качества и е, спазване на условията, както и неизлечени полки. Страните се оценяват всяка по-отделно. Онези, които се реформират по-бързо, постигат по-бърз напредък. Това означава спазване на критериите от Копенхаген и стандартите по върховенството на закона, и обществената администрация. Реформата, разбира се, не са прости. Ние сме вдигнали високо летвата, но това е подходящ подход. Искаме да разпространяваме своите ценности, да споделяме своите ценности, а не да ги ограничаваме. Трябва също така да бъдем последователни. Това означава да възнаграждаваме постигнатия напредък и по време на нашето председателство се надявам, че ще успеем преговорите за присъединяване да постигнат напред. Надяв... Разговаряме с Сърбия и се надяваме да отворим първите преговори по време на нашето председателство. Това ще зависи от политическата воля на Белград, напредък в областта на върховенството на закона и постиженията в диалога с Прищина. Постепенното нормализиране на отношенията би трябвало да да доведе и до преговори по споразумението с Косово. Надявам се да се подпише първата половина 2015 година. Очакваме и да продължим преговорите с е, Черна гора, в това число отварянето на нови глави. Приветствам ангажимента на тази страна за интеграция в Европейския съюз. Постигнате напредък в реформата но има на реформите, но все още има нужда от повече напредък във върховенство на закона. Искаме напредък и с Анкара. С Турция стратегически партньор и с когото имаме общи интереси и предизвикателства. Въпреки, че сегашният политически контекст не е благоприятен, смятаме, че преговорите за присъединяване са най-добрата рамка, в която да се развиват взаимоотношенията между Европейски съюз и Турция. Призоваваме Турция да покаже ясно своята ангажираност към европейските ценности. Няма единодушие по отношение на преговорите за присъединяване с бивша Югославска република Македония. Заключенията на съвета говорят за възможността да се върнем към този въпрос в 2015 година. Положителен сигнал от Европейския съюз ще, даде, ще насърчи и двете. Бивша Югославска република Македония и по-широкият регион. Звиждано важно е обаче е бивша Югославска република Македония да прояви политическа воля и да продължи с реформите. Албания миналата година стана страна кандидата. Това е признание за положните усилия. Приветстваме този напредък, но, но преди да започнат преговорите, ще трябва да бъдат постигнати сериозни резултати. Притесняваме се от застоя в Босна и Херцеговина. Надяваме се да има ясен напредък възоснова на новия подход. Аз съм оптимист и реалист, но смятам, че по време на нашето председателство ще можем да постигнем напредък с страните кандидати и по споразумението за асоцииране с Западните Балкани. Госпожи и господа, няколко думи за взаимоотношенията с Швейцария. Швейцария е важен партньор. Смятаме, че е важно да продължим преговори по межнационалната рамка за взаимоотношенията между двете страни. Зачитаме резултата от референдумите, но заедно с това държим на това, че свободното движение на хора е основен стълб. Вътрешния пазар и четирите свободи са неделими. Европейския съюз е готов да обсъжда този въпрос с Швейцария и всички останали въпроси, свързани с поразумението. Госпожи и господа депутати, разширяването е само един от приоритетите на нашето председателство. Искаме да използваме председателството да помогнем на Европа в ангажираността и в по-широкия регион. Насърчаване на стабилността в Украина, Либия и Сирия. Привет, смятаме, че трябва, трябва да продължим работа по миграцията. В Средна Азия ние ще е, осигурим нужната подкрепа е, за вдъхване на нов живот за стратегията в този регион. Опитваме се да постигнем напредък по споразумение с Канада, Япония и САЩ. За мен беше удоволствие да говоря пред вас и очаквам да чуя вашите становища и отговоря на вашите въпроси. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Господин външен министр, благодаря ви за присъствието и за това, че сте тук да представите приоритетите на латвийското председателство. Вашето изказване е в духа на изявлението на вашия министър-председател в пленарната зала преди една седмица. Искам да ви приветствам за амбициозните цели. Пожелавам ви кураж. Всичко това, което току-що казахте, е повлияно и от терористичните атентати, които споменахте. И то Имам само един въпрос, е, свързан с Босна и Херцеговина. Аз съм докладчик на парламента за тази страна и ние обсъдихме два доклада за Сърбия и Косово. Босна ще... По Босна ще започнем дебат следващия месец. Смятате ли, че ще има значителен напредък по време на вашето председателство? Или пък смятате, че за 6 месеца през 2015 година ще има възможност само за координация между ново конституираните органи от една страна и Европейския съюз, имайки предвид, че инициативата на Германия и Великобритания е, зададало ясни насоки и смятате ли, че ще бъде постигнато нещо конкретно по време на вашето председателство? Благодаря. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais ministra kungs, sirsnīgi sveiki. Благодаря, господин председател. Госп господин министр. Надявам се, че нашето председателство ще постигне успех. Имам следния въпрос. Както знаете, в петък езиковия център в Латвия призва всички да говорят само латвийски. Това е вътрешно политическо изявление. Е, имаше преследваше вътрешно политически цели. Какво мислите вие обаче? Е, как е, смятате, че подобни политически е, действия съответстват на външно политическата линия на Латвия? Не само на Латвия, но и на Европейския съюз е характерно съвет съществуване на малцинства водим, имаме взаимоотношения в рамките на източното партньорство. Какво е вашето становище? Как, какви са вашите намерения по отношение на националните младсинства в Европа? Благодаря. Благодаря, господин председател, господин министр. Добре дошъл в парламентарната комисия. Пожелавам ви успех на председателството. Позволете ми да ви задам един кратък въпрос. Има няколко много интересни институции в Рига, Латвия. Една от тях беше тема на разговори за взаимоотношенията между Европейски съюз и Русия. Искам да се спра на пропагандата, е, и която води Русия срещу Запада. Как ще използвате възможностите на подобни центрове, за да неутрализирате подобни е, стъпки срещу Европейския съюз и други западни партньори. Thank you, Chair. I would like to ask the Minister, the Minsk... Благодаря, господин председател. Имам въпрос за Минското споразумение. То не е на практика приложено, т.е. в източна Украина не действа примирие. Какво ще направите, за да се приложи споразумението от Минск? Госпожа Кълниете. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министър. Пожелавам всичко най-хубаво на латвийското председателство. Най-вече ви пожелавам успех при работата по досието за съхраняването и предаването на резервационните данни на пътниците. Въпросът ми е свързан с източното партньорство. Три от шесте участващи в него държави са сключили споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Тоест, те са по-привилегировани спрямо други държави. Други две държави участват в Митническия съюз, а Азербайджан е неутрален. Какво очаквате от срещата на високо равнище в Рига? Какво очаквате отвъд постигането на практически решения, например за визовия режим? какви институционални структури предвиждате за по-нататъчното развитие на източното партньорство? Какво възнамерявате да постигнете по време на срещата на високо равнище в Рига, на която ще бъде предприят опит за постигането на споразумение с партньорите ни от източното партньорство? Um, Благодаря. Сърдечно приветствам с добре дошъл господин министъра. Радваме се, че сте сред нас в момент, когато председателството вече пое щафетата. Говорихме с вас и по време на подготовката за работата му. Споменахте тероризма и предизвикателствата, свързани с него. Не бива да предприемаме изпреварващи действия, поставяйки на карта правата на човека. Това ще е една от отговорностите, които трябва да поемете. Ще трябва да координирате също така и действията ни в областта на външната и вътрешната политика. Приветствам онова, което казахте и за Русия. Ще трябва да се подобрят отношенията ни с тази страна. Искаме да провеждаме положителен диалог, но не бива да пренебрегваме нарушенията от страна на Русия на международното право. Това са две предизвикателства, пред които ще трябва да се изправите. Не само заради кризата в Украина. Ще трябва да решим и проблемите във връзка с отношенията на Русия с Сирия и други държави. Вие сте представител на председателството, но ролята ви на национално равнище е важна за Европа като цяло. Въпросът ми е свързан с общността ЛГБТИ в Латвия. Това е тема много важна за моята политическа група. Някои изявления на представители на вашето правителство будят загриженост у нас. Загрижени сме във връзка с евентуална дискриминация спрямо представителите на тази общност. Какво можете да кажете по въпроса? Вторият ми въпрос е свързан с промените в ползването на официалния език в Латвия. Политици дадоха интервюта на медиите, в които наблегнаха на значението на латвийския език. Това не излага ли на опасност мълцинствата, не само във вашата страна? Ако искате да отправите политическо послание към Русия, мисля, че трябва днес да ни дадете ясен отговор и на този въпрос. Хвала липа. Е, господ министр, Господин Vajgo. Благодаря, господин министър. Преди няколко години бях първият посланник на Словения в Латвия. Господин министър, днес говорихме за напредъка на страните кандидатки за членство в Европейския съюз. Аз съм постоянен докладчик бивша Югославска република Македония. По-нататък в изказването си ще говоря за Македония, тъй като моята страна призна тази държава под това име. Изразихте скептицизъм във връзка с преговорите с Македония. Не споделям това ваше мнение. сравнение с останалите страни кандидатки за, кандидатки за членство, Македония в най-голяма степен отговаря на изискването за привеждане в съответствие с законодателството на Европейския съюз. Проблем е обаче нерешеният въпрос с името. Спора с съседна на Македония страна препоръчвам колкото се може по-скоро да се започнат преговори. Съветът трябва да престане да спира започването на преговори. Започването на преговори може да допринесе за решаването на все още нерешени проблеми, в това число и на въпроса с името. Във връзка с това ви призовавам да изиграете активна роля. Македония може до голяма степен да повлияе върху стабилността на останалите държави от региона. Вторият ми въпрос. Можете ли в качеството си на водещ европейски политик през следващите 6 месеца да направите така, че Европейският съюз да се възползва от всички инструменти, с които разполага по отношение на държави, които не спазват правата на човека. Имам предвид държави като Марокко, Израел и Турция. Председателят. Колеги, разискванията се провеждат в две части. Първата част е посветена на разширяването. Ви моля да говорите само по тази тема и да задавате въпроси за Русия, Украина и други подобни по време на втората част на разискванията, която е посветена на резултатите от днешния съвет. Нека сега се спрем само върху разширяването. Колегата Милан Мон. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Благодаря и на вас, господин министр. Благодаря, че дойдохте тук. Пожелавам ви всичко добро за вашето председателство, което започна през този месец. И искам да се спра е, на споразумението с САЩ и Канада. Споразумението с Канада е почти е, готово, обаче ще трябва да се използва разговор с госпожа Малстрам, за да може да се даде тласък на споразумението на, с САЩ, което се надяваме до края на годината да бъде изключено. Така че аз е, очаквам много големи импулси от ваша страна и тъй като става дума за преговори с Америка, много важно ще бъде това да се има предвид и на среща на върха Европейския съюз с Латинска Америка, да бъдат укрепени връзките и с тази част на света, която е толкова важна. Аз мисля, че това полугодие наистина ще бъде много важно за цяла Америка. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš taip pat Латвия сейкино. Господин министър, аз също приветствам Латвия с поемането на штафетата на председателството. Говорейки за разширяването, упоменахте и положението в Турция. Изразихте надежда, че ще бъде постигнат напредък. Дали Латвия ще бъде онази държава, която ще постигне значителен напредък в областта на разширяването и по отношение на присъединяването на Турция към Европейския съюз? Thank you, Chairman. Mr. Minister. Господин Остревичев, благодаря господин председател. Господин министър, пожелаваме всичко най-добро на вашето председателство. Предстои на всички ни усилна работа, навлизаме в важен етап от работата си. Надявам се, че вашето председателство ще работи колкото се може по-добре. Господин министр, в пресата бе публикувана информация за това, че възнамерявате да посетите Москва, да се срещнете с господин Лавров и други ръководни лица в Руската федерация на каква позиция ще се станете по време на тези разговори? Каква ще бъде позицията ви по отношение на руската агресия в Украина? Днес получихме информация за два руски военни батальона, наброяващи около 700 души, които са преминали границата с Украина. Моля да изложите своето виждане за положението в Украина. Herr Kuka. Благодаря, господин Кукан. Благодаря, господин председател. Въпрос за разширяването в посока към Западните Балкани. Благодаря ви за изложението, господин министър. Доколкото разбирам, ще се възползвате от опита си от преговори за присъединяване оценявам простия разбираем език, който използвахте. Това показва, че искате да постигнете напредък. Като се има предвид настоящото положение, през следващите пет години няма да се присъединяват нови държави членки по простата причина, че страните кандидатки не са готови за присъединяване но радвам се, че използвате много предпазливи формулировки. Радвам се за това, тъй като изявлението на господин Юнкер предизвика голяма загриженост сред нашите партньори от Западните Балкани. Оценявам вашия подход. Знаем, че ще ви бъде трудно да спазите поетите ангажименти. Поставил сте си амбициозни цели, но заслужавате всякаква подкрепа и помощ от наша страна. За вас, според мен, ще е много важно тясно да си сътрудничите с госпожа Могерини, ССВД и с ръководителите на делегации на Европейския съюз в съответните държави. Кои според вас са най-ефективните възможности за комуникация, така че да се постигнат и конкретни резултати? Thank you. Госпожа Гомеш. Благодаря, господин председател. Господин министър, въпрос за възможностите за напредък в борбата срещу тероризма. Обсъдихте ли възможността за инвестирането на повече средства в разузнавателните ни служби, за инвестирането на повече средства в по-ефективен обмен на информация с цел предотвратяването на радикализация и дерадикализирането на европейската младеж. Не смятате ли, че трябва в по-голяма степен да поставим ударението върху Ирак. Това трябва да е предната фронтова линия в борбата срещу тероризма. Аз наскоро бях там и установих, че Европа не прави нищо. Не координира действията си по отношение на бойците Пешмерга, не координира хуманитарната си помощ и помощта си за развитие в беженските лагери, например където пребивават езиди и християни, няма училища. Не се предоставя помощ за освобождаването на жени и други отвлечени от терористите. Не се предоставя помощ на жените от общността на езидите, които са се превърнали в сексуални рубини на терористите. Мога да кажа същото, може би, и за Либия, която се превръща в убежище за терористите. Какво прави Европа там? Председателят, нека не се повтарям. Либия, Украина, тероризмът все теми, които бяха обсъдени днес от съвета на министрите на външните работи. Нека ги обсъдим във втората част от разискванията. Сега говорим само за разширяването. Господин Пленкович, благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. В качеството си на председател на делегацията за връзки с Украина съм любопитен как ще се възползвате от идните 6 месеца, за да гарантирате по-съгласувана, по-добра дипломатическа реакция от страна на Европейския съюз – по отношение на Донбас и нарушенията на международното право на полуостров Крим. А що се отнася до разширяването, важно е според мен, че изложихте опита ви на страна, наскоро присъединила се към Европейския съюз. Много е важно да се възползваме от мандата на настоящата комисия и на Европейския парламент. Господин Кан. Благодаря и аз е, искам да изразя пожелания за успех е, на вашето председателство. Говорихте за разширяване и за Турция. Като стратегически партньор искам да спомена и Босна и нейния напредък. Следващият въпрос е свързан с изкореняване на тероризма от нашето общество. И говорихте за ангажиране на мисиоманските общности. Знаем, че светът, в който живеем, е взаимосвързан и взаимозависим. Виждаме и тревожно нарастване на случаите на нападки срещу мисиомани. Какви конкретни стъпки смятате да предприемете срещу това явление? Благодаря, господин председател. Господин министр, най-напред желая пълен успех на Цийското председателство. Моите въпроси са свързани с разширяването. Първо, имайки предвид, че от Албания идват много положителни новини и отчитате ли възможността при продължаване на положителната тенденция Албания да започне да отваря а, глави по време на председателството ви? Второ, Исландия. Там има две тенденции. От една страна Управляваща коалиция предвижда възможността за референдум относно преговорите, но Социал-демократическата партия от друга страна държи да продължи преговорите, ако няма референдум. И въпреки това е, ще има ново правителство. Може ли Европейската комисия да отчете е, може ли Европейската комисия да мисли за продължаване на преговорите с е, Исландия? Предлагам да е, започнем заседание при